friends, uh, member... Уважаеми приятели, членове на комисията, вече изгубихме 8 часа, 8 минути от часа, с който разполагаме за срещата с госпожа Мариан Тайсен, член на Европейската комисия. Добре дошла, госпожо Тайсен. Давам ви думата. Ще дадем възможност след това на докладчика и на докладчиците в сянка да се изкажат по за две минути всеки, но сега имате думата вие, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Е, уважаема госпожо председател, е, удоволствие, както винаги, е да бъда тук, в Комисията по заедостта на Европейския парламент. Удоволствие е да ви представя своя проект за разделение на правилата за координация на общественото осигуряване. Както знаете, това досие е определено като законодателен приоритет в общата декларация на трите институции. Но напред бих желала да поздравя докладчика, господин Балаш. Пожелавам на него, на докладчиците в Сянка и разбира се на всички и вас успеха, от който се нуждаете, за да можете да постигнете резултатите, към които се стремите. Когато бъдат попитани европейците, кое е най-близкото до тях право, проистичащо от Европейския съюз, те обикновено посочват правото на свободно движение. Свободното движение на хора не би било възможно без координация на правилата за обществено осигуряване. Тези правила гарантират, че гражданите няма да загубят обществено-осигурителната си защита, когато се придвижват в друга държава членка. Разбира се, държавите членки носят пълната отговорност за структурата и организацията на своите обществено-осигурителни системи. Както знаете, това проистича от договор. Правилата на регламента само определят коя уредба се прилага към движещия се гражданин. Златният принцип на координацията на общественото осигуряване е, че гражданите трябва винаги да бъдат субекти на една и само на една обществено осигурителна система. Това е фундаменталният принцип. Тоест, той могат да претендират е, обществено-осигурителни обещетения там, където са правили вноски. Е, тези норми не са е, нови, те датират от 1969 година и от време на време се актуализират. Защо е необходимо обаче да внасяме промени в уредбата сега, за да отразим редица политически, економически, обществени тенденции. Предложението е изработено след консултация с експерти на държавите членки, онези хора, които имат задачата ежедневно да осъществяват прилагането и тълкуването на нормите за общественото осигуряване в общественото осигуряване. Предлагаме промени в четири основни направления. Първо, обещетенията за безработица. Предложението е онези, които търсят работа в продължение на 6 месеца, а не както е сега 3 месеца, да могат да получават обещетение за безработица там, където търсят работа. Нека поясня. В момента има 1 милиона европейци, които търсят работа в държави членки, различни от тази, на която са граждани. В някои държави членки има голяма безработица. В други има обаче дори недостиг на работници. Е, затова Европейският съюз се нуждае от движение на работници. Само, че трябва да бъде гарантирано, че тяхното движение ще се осъществява при справедливи условия, справедливи за всички и условия, които не позволяват е, да се експлуатира системата на едно или друго място. Това, което предлагаме е, когато някой отговаря на изискванията за обещетение за безработица в страната, в която е работил за последно, той да може да получава тези обещетения на друго място в продължение на 6 месеца, а не 3, както е сега. Това ще даде повече възможности да се намери работа в друга държава членка. Това не означава експлуатация на чуждата система, защото човекът е правил вноски в системата, където е работил. И разбира се, получаването на обещетение е обословено от определени изисквания. Първо, човекът трябва да приема годните предложения за работа в 7-дневен срок от придвижването си в друга държава членка трябва да се регистрира и да изпълнява всички мерки на активния пазар на труда, както и да съобщава на компетентните органи на държавата, в която се намира, какво прави, за да си намери нова работа. На второ място предлагаме промени във връзка с работниците в граничните райони. Те живеят в една държава членка, пресичат границата и работят в друга държава членка и се връщат домовете си или ежедневно, или ежеседмично там, където работят и плащат обществени вноски, е редно държавата да плаща техните обществени осигуровки, т.е. обещетенията им но се изисква да са работили поне 12 месеца, поне една година. Това е по-справедливо и по- опростено правило, отколкото съществуващото сега. И най-сетне предлагаме хората да са работили поне 3 месеца в друга държава членка, преди да могат да искат периодите на предходно обществено осигуряване да бъдат взети предвид, е, за да се изчислят обещетенията за безработица. Тоест да са работили 3 месеца е необходимо, за да се постигне кумулирането на обществено-осигурителните срокове или периоди. На следващо място предложението въвежда общо определение на е, дългосрочните обещетения за полагане на грижи. Е, въвеждат се общи критерии за тези грижи и обещетения в презграничен план. Това е втората част на нашето предложение. Третата част на проекта е свързана с правото на економически неактивните граждани на обществени обещетения, обществено-осигурителни обещетения. Сигурно и вие сте е, чули, че в много държави членки се задава въпросът е, дали е, богати и състоятелни хора не получават обещетения. Европа не може да си из... позволи да изгуби битката за свободното движение в очите на общественото мнение. За това трябва да се обясни какви са правилата, защо са справедливи и как се прилагат. За това проектът на комисията кодифицира много важни норми, до които е стигнал Съдът на Европейския съюз. В проекта заявяваме, че свободно движение не означава безусловен свободен достъп до обществени осигуровки в други държави членки. Достъпът е обословен от законосъобразното и проистичащо от закона право на пребиваване и от това да са правени вноски, както и да има здравна застраховка или осигуряване. Сега това го казваме изрично. Разбира се, по отношение на трудово неактивните е, лица, лицата, които не полагат труд и не търсят активно работа, е, тези изисквания също ще въжат. И най-сетне проектът на четвърто място съобразява терминологията с актовете за командированите работници, без да променя правилата за тези работници. Тоест, командированите работници и в бъдеще ще се ползват от обществено-осигурителните системи на своята държава по происход, ако командировката е срок под 24 месеца. Е, ще има ясни процедури за националните органи с оглед проверка на обществено-осигурителния статус на командированите работници. Ще има и правомощия за париране на злоупотребите. Тук има работна група АДХОК в Европейската комисия. Най-сетне ще ви кажа и какво не включваме в проект. Комисията реши да не предвижда никакви промени в правилата за износа или движението на детски надбавки. В някои държави членки беше формирано силно отрицателно обществено мнение по тези въпроси. Смятаме, че економическите предпоставки и политическите предпоставки за такава промяна не са на лице и за това не я и предлагаме. Европейският съюз не може да твърди от една страна, че лицата имат право на едно и също възнаграждение за същия труд на едно и също място, а от друга страна да приема, че работници, които са правили еднакви вноски в една и съща обществено осигурителна система, ще получават а, различни надбавки, е, в зависимост от това къде живеят и колко големи са децата им. Това е въпрос на справедливост. Е, миналата е, година в споразумението с Великобритания държавните и правителствените ръководители водиха е, такива преговори, е, като се надяваха, че това ще помогне на Великобритания да остане в Съюза. За някои държави членки отстъпките бяха значителни. Но знаем, е, че и споразумението с Великобритания включва друга клауза, а именно цялото споразумение става нищожно и това е автоматична последица от резултатите от референдума в Великобритания който завърши с резултат, че Великобритания ще излезе от Съюза. Е, почитаеми членове на парламента като цяло, предлаганите изменения ще внесат повече прозрачност, правна сигурност, справедливост за гражданите, за държавните органи, за работодателите и за данакоплаците. Те ще улеснят свободното движение, като дадат повече възможности на държавите членки да се борят с злоупотребите. Постоянно сме в диалог с Европейския парламент, с държавите членки, както и с други заинтересовани по всички тези въпроси. И слушали сме всички съображения на всички заинтересовани страни и съм решена да направим всичко, на което сме способни за постигане на бърз напредък по това досие. Както казах в началото, то е сред законодателните приоритети съгласно споразумението между трите институции за 2017 година. На ваше разположение съм за по-нататъчни разговори, които за мен са много ценни, за по-нататъчно сътрудничество и съдействие. Сигурна съм, че заедно ще получим най-добрия резултат за Европа, както и за нашите граждани. Благодаря. Ако има въпроси, с удоволствие ще им отговоря, госпожо председател. Uh, Радваме се, тъй като има много въпроси. Сега ще дам думата на докладчика и докладчиците в сянка. Моля да се вмествате в рамките по най-много на две минути. Така ще има и още малко време за повече въпроси. Думата има докладчикът господин Балас за две минути. Благодаря, госпожо комисар, за вашето изложение и за неговата яснота. Благодаря за това, че сте възприели подходящ метод на работа. Е, смятам, че наистина във връзка с координацията на обществено-осигурителните системи днес са необходими предложения. Те са направени и са много прецизни и сега парламентът е, има задачата да ги обсъди. Аз е, няма да надхвърля ролята си днес днес е, трябва е, да направя само едно въведение, е, защото коментар на предложенията мога да направя само на по-късен етап, след като се запозная с тях с докладчиците в сянка. Няколко предупреждения. Първо, Брексит. Въпросът трябва да бъде обсъден с оглед на всичките му последици през преходния период. Британското правителство ще вземе своето решение, ще внесе е, необходимата молба, но въпросът е как това ще се отрази върху координацията на общественото осигуряване в Европейския съюз. Тук правните последици трябва да бъдат изчистени максимално. Второ предупреждение е, държавите членки са били консултирани, доколкото разбирам, техни експерти са взели отношение, но аз мисля, че и социалните партньори, работодатели и синдикати задължително трябва да бъдат включени още днес в дискусията, за да можем на този ранен етап да знаем какви са тези, техните искания, какви са техните стремежи, какви са техните предупреждения. Мисля, че е, във всички случаи това не става автоматично. Европа е готова Европейският парламент е, е готов е, да е, работи само при тези условия, че всички са казали мнението си. И трето, приключвам, госпожо председател, с оглед на предложенията, които са направени. Мисля, че те имат качеството да се радват на обща приемливост, стига да бъдат задълбочени, но не осложнени. Според мен трябва да се е, организира в е, този дух и нашият разговор с докладчиците в Сянка, преди да направим предложенията си. Благодаря, господин Шулце, за две минути. Госпожо комисар Тайсен, благодаря ви, че се отзовахте на поканата на Комисията по заетост. Запознах се с предложението на комисията. Мисля, че то е едно много добра основа за по-нататъчната ни работа в Европейския парламент. Основната ни цел трябва да бъде улесняването на свободното придвижване в Европейския съюз. Това е целта на законодателното предложение. Ще се спра върху два-три момента, за които говорихте и вие самата. Първо, детските надбавки за граждани на трети страни, прехвърлянето на тези надбавки. Не е много голям броят на случаите, които цитирахте, около 1%. Пренебрежимо нисък е този брой, но това ли е единственото ви основание за настоящото предложение? преди Брексит е било отправено това предложение на британците, а сега изведнъж заявявате, че за тях няма да има такава възможност. Мисля, че трябва открито да говорим по този въпрос тук в комисията. Вторият момент, върху който искам да се спра, комисията не е кодифицирала хипотези за отказ на обществено-осигурителни обещетения които са били постановени от Европейския съд. Мога да цитирам делото Иманович. Защо? Прехвърлянето на обещетения за безработица. Тук е предвиден срок от 6 месеца вместо 3 месеца. Защо? Какви са основанията ви за тези 6 месеца? Благодаря, госпожа Харкин. Две минути. Благодаря. Благодаря и на госпожа комисаря. Мисля, че предложението до голяма степен установява връзка между мястото, където са били правени вноски и изплащането на обещетенията. Обещетенията се изплащат там, където са били правени вноските. Благодаря ви за това предложение. Имам един-два въпроса. Подемам казаното от господин Шулце за онова, което е било предложено на времето на Обединеното кралство. Оттеглихте сега това предложение. Не си спомням точната цифра. Мисля, че около 1-2% би било добре да има разбивка по държави членки. Разполагате ли с такава разбивка? Добре е да има такава, тъй като на някои държави членки, най-вече по-малки такива, може да бъде вменена много голяма тежест. При всички положения трябва да обсъдим въпроса. Имам и още един въпрос – за отговор, който дадохте на въпрос за обвързването на изплащане на обществено-осигурителни обещетения с постоянното местожителство на дадено лице. През септември 2016 в отговор на този въпрос заявихте, че признавате, че съответното решение на Европейския съд съдържа полезни разяснения за условията за достъп до обществено осигурителни обезщетения и че комисията в момента анализира решението, за да излезе със съответните заключения. Съгласно решението на съда, изплащането на обществено осигурителни обезщетения в зависимост от мястото на постоянно пребиваване на лицето, не представлява дискриминационна мярка. Как точно е залегнало това решение в предложението, с което излизате? Uh, uh, Джин Ламберт от групата на Зелените. Имате думата. За две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Съдърж... Предложението съдържа редица елементи, които можем да приветстваме. Приветствам най-вече честа му за детските надбавки. Винаги те са били използвани от политически съображения, не в името на равнопоставеността на работното място. А що се отнася до удължаването на срока, в рамките на който хората могат да се преместят в друга държава, за да си търсят там работа, подкрепяме и това предложение. По въпроса за продължителността на периода, в който човек може да претендира обещетения за безработица в друга държава членка, може да, да обсъдим този въпрос, тъй като може да става дума за време на заетост, например. Когато Става дума за общественото осигуряване, което е уредено в настоящото предложение. Виждам, че не правите опит да решите други проблеми, като проблема с командированите работници. Има големи разлики между отделните категории командировани работници. Някои биват командировани само за няколко дни, а други за много по-дълго време. Връзката между мястото на постоянно пребиваване и изплащането на обществено-осигурителни обезщетения не бива хората да бъдат изключвани от възможността за дългосрочно пребиваване поради лоши решения от страна на държавите членки, от които могат да проистъкат затруднения за отделни лица. В случая става дума за координиране на обществено осигурителните системи. Тук трябва да помислим за подкрепата, която следва да се предостави на хората, когато се местят от една държава членка в друга. Благодаря. Давам думата на госпожа Хелга Стивенс, която току-що се присъедини към нас. Имате две минути. I'll repeat, we are, we are very um, interested that you keep the time, two minutes for the question. Моля да се вместите в рамките наистина на две минути, тъй като има много въпроси. Госпожа комисаря трябва да може да им отговори. Имате думата, госпожо Стивенс. Dank u wel, voorzitter. Excuseer me dat ik iets te laat ben gekomen. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че закъснях. Трябваше да участвам в заседание на Комисията по граждански свободи и правосъдие, което се провежда успоредно с това заседание. Благодаря на госпожа Тайсен за положените от нея усилия в тази област. Много е важно координирането на обществено-осигурителните системи. Избирането на най-изгодната обществено-осигурителна система като явление е нещо, по което работим от много отдавна в нашата политическа група. Ползваме се с подкрепата на европейските граждани за нашата позиция. Въпросът до голяма степен е свързан с данакоплаците, с това къде плащат те данъци и дали <clears throat> постъпленията от данъци не се използват за изплащането на обществено-осигурителни обещетения на хора от други държави членки, които никога не са правили вноски в обществено-осигурителната система на съответната държава. Хората трябва да имат възможност да работят тук. Добре дошли са да се установят тук, но този процес трябва да протича така, че да не се отнемат работни места на работниците на съответната държава членка. Всички, които искат да се установят в Белгия за да работят, са добре дошли да го направят, но трябва да правят и вноски към обществено-осигурителната ни система особено ако искат да се ползват от предимствата, които са им достъпни по тази система. Логично е да излезем с такова изискване. Само така можем да избегнем социалния дъмпинг. Трябва да обсъдим и командироването на работници съгласно действащото законодателство. Максималната продължителност на срока на командироване, без да се заплащат вноски към обществено-осигурителната система, е две години. В рамките на този период командированите работници могат да плащат вноски към обществено-осигурителната система на страната си на происход. Можем да вземем за пример Белгия. Могат да бъдат изместени от пазара на труда белгийски работници, могат да бъдат изместени от граждани на други държави членки, където трудовите възнаграждения са по-низки. Не е справедливо това, тъй като винаги говорим за принципа едно и също заплащане за един и същи труд на едно и също място. Трябва да видим кои отрасли са изложени от риск. В тези отрасли максималният срок на командироването трябва да бъде ограничен в рамките на 6 месеца. Нека отделните държави членки да могат сами да определят кои техни отрасли са изложени на най-голям риск. Строителният отрасъл, например, е пример за такъв сектор. Председателката, благодаря. Разбрахме аргументите ви. Сега ще дам думата на комисаря, за да отговори на въпросите. След това, надявам се, ще има време за още няколко въпроса. Пропуснах обединената левица ли? Добре, имате думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар Тайсен. Координирането на <clears throat> обществено-осигурителните системи е изключително важен въпрос. Съгласно публикувани неодавна данни, 11 милиона европейци – пребивават в държави членки различни от страните им на происход. 2 милиона европейци пък са командировани работници, а милион и половина погранични работници. В Европейския съюз има много работници, които правят вноски към обществено-осигурителните системи, ползват се и от обещетения по тях. Предложението ви урежда ред въпроси като <clears throat> възможността за прехвърляне на обещетенията за безработица или семейните обещетения, но той не урежда ред въпроси, като например командироването на работници и опазването на основното право на мобилност на работниците. Защо Решихте, например, максималният срок на командироването да е по-дълъг, да е 24 месеца, при положение, че повечето работници в момента биват командировани за 4 до 6 месеца. Защо решихте те да не могат да се ползват с обществено осигурителни обещетения за по-дълъг срок? командированите работници трябва да се ползват с минимален набор от основни права, за да се избегне социалният дъмпинг. Още един по-сериозен въпрос. Не можем да изложим легитимни аргументи за загубата на право на обещетения за безработица. Така ще се стигне до положение, при което някои граждани ще бъдат принудени да напуснат някоя държава членка само защото са загубили работата си. Думата има госпожа Тайсен. Имате думата за отговор на въпросите. Надявам се, че ще, се кратка, за... ще сте кратка, за да има възможности за още въпроси. С ваше позволение, госпожо председател, ще се изкажа на холандски. Благодаря на преводачите. Eh, eh, И така, желая успех на докладчиците. Надявам се с това досие да отбележим успех сега за Брексит. Когато започнат преговорите по смисъл на член 50, нещата ще се променят, но до тогава Великобритания си е член на Европейския съюз със съответните права и съответно великобританците имат същите права, както и другите европейски граждани. Не зная какво, до какво споразумение ще стигнем с Великобритания, но за момента въжат правилата, които се прилагат, се прилагаха до момента. Сега за надбавките за деца. Няма индексиране, Изчисленията се правят на индекса за нивото на живот, за качеството на живот в страната, където родителите работят. Защо правим? Защо решихме нещата да, да бъдат поставени по този начин? Един процент са родителите, които работят в друга страна. ако променим системата, това ще означава допълнителна бюрокрация, защото държавата членка тогава трябва да изработи допълнителни индекси, индекси за всяка държава членка и ще трябва те да се вземат предвид, ще трябва да се вземе предвид ситуацията във всяка държава членка и тогава може да има ситуация, където някои надбавки ще се намалят, други ще обаче ще се увеличат. И ако това трябва да въжи за всички граждани, които се ползват от дадена система, това също трябва да бъде взето предвид. И за нас най-важното е да има ясни правила, които са лесни за приложение и ние решихме, че индексирането няма да е толкова прозрачно и ясно. Искаме също така системата да е, е справедлива. Когато погледнем командироването, искаме еднакво заплащане за еднакъв труд на едно и също място. Добре, но ние смятаме също така, че трябва да има същата връзка между страната, където плащате вашите вноски и страната, откъдето получавате съответните обещетения. Тоест, едни и същи вноски предполагат едни и същи обещетения в една и съща държава членка. Затова ние решихме, че няма смисъл да се и че не е справедливо да се променят настоящите правила. Детските надбавки. За това беше за детските е, надбавки за безработните. Те ще са мобилни обещетенията за безработица могат да съпровождат съответния работник и срокът е 6 месеца. Защо не за неограничен период от време може да бъде зададен този въпрос? Има определен срок, в който един човек може да намери работа. Три месеца е прекалено малък срок, 6 месеца е разумен срок. Това е нашето становище. Така че смятаме за този срок е разумно безработните да, са, да останат мобилни. Сега за решението на Европейския съд – Тук става дума за казуса Леманович. Става дума за социална защита. Не става дума за социална защита тук, за социална сигурност, извинявайте. Така че инструмента тук не се прилага. Случая с Великобритания, да, тук става дума за социална сигурност хората, които имат достъп до системата на обществено осигуряване, те трябва да могат да продължат да имат този достъп. Естествено, може да се, отхвърли, може да се откаже достъп. И тук става дума за економически неактивни хора. Не става дума тук за хора, които търсят работа а просто хора, които не са на трудовия пазар. Има връзка между координация на социалната сигурност и командированите работници. Тук срокът е две години. Защо се дава две години на командированите работници? За плащане на социални вноски на приприемащата приемащата страна. Не искаме просто да създаваме прекалено много бюрокрация. Командированите работници много често са командировани са командировани редовно и ако направим тук промени, това означава голяма бюрократична тежест за работодателите ще е много трудно за тях да получат своите обещетение. А, искаме да продължим. Поддържаме т.е. този двугодишен период. От една страна искаме този срок да е сравнително кратък, от друга страна обаче искаме да поощрим съществуването на четирите свободи, включително и свободата на предлагане на услуги. услуги. Като обаче предотвратим злоупотреби, тук трябва да има баланс. Сега по отношение на командированите работници, смятаме тук е, от перспективата на социалното осигуряване, че нещата вървят добре и настоящата, настоящата система функционира добре противен случай ще ограничим свободното предлагане на услуги. Това ще осложни възможността за търсене на работа и може би е, много работни места ще се загубят в Европейския съюз. Естествено, никой не го иска. Благодаря. Благодаря, времето доста напредва, казва председателката. Може, може би може да се зададат още няколко въпроса, може би два въпроса. Господин Мани има думата. И след това ще дам думата за една минута също на госпожа Юта Штайнброх. Благодаря, госпожо комисар. Мариана, е, чудесно е да има такава инициатива. Не всички са съгласни. Не сме намерили философския камък, но това е друг дебат. Сега, е, минутата ми е малко, за това ще се съсредоточа върху следното. Прозрачността, това е важното. Социалните партньори, с тях трябва да се говори. Синдикатите малко са изключени тук, така че тук трябва да има също баланс. Важно е също така справедливостта. От всички страни обаче се казва, че има експлуатиране на социалните системи. Не бива да има такова нещо. В момента се наблюдават негативни развития в а, държавите членки и това подклажда популизма. Тези хора казват, европейският модел е катастрофа, до никъде не се стига, трябва само да се плаща от хората, които а, от това обикновените хора печелят хората, които искат да използват системата. Аз Съжалявам за една минута повече не можах да, да <clears throat> не можах да кажа повече за една минута. Генерал äh, finde ich, ist der Vorschlag der Kommission äh, zu begrüßen. Äh, Госпожа Штайнброк. Сега, за обещетенията <clears throat> особено за детските, е, смятам наистина, че вашата позиция, госпожо Тайс е неправилна и индексирането на е разумния подход. Те са против европейските интереси. Може би, наистина тук е, това ще накара някои от популистите да надигнат глас. Сега комисията засегна случаите, по които има решение от Европейския съд. Добре. Но, според мен, не смятам, както колегата, който си изказа преди малко, че синдикатите не са обвързани. Сега за командироването. Според мен, регламент 883 Извинявайте, изменение 883 е в противовес с директивата за командироване. Има различни дефиниции, има различни критерии. Тук според мен трябва да има уточнение. Ето член 12. Тук се говори о, от, за изпратени работници или за командировани работници. Тоест има разнобой в терминологията. Има разнобой при дефинициите нещата са доста сложни, материята е много сложна, трябва да има прецизност в терминологията. Госпожо Тайсен, е, имате време, колкото желаете, отговорете, моля. Благодаря. Мисля, че Тук става дума е, главно за социалните партньори. Тук не става дума за член 125. Естествено, ние искаме да имаме сътрудничество с социалните партньори. Те бяха изслушани, но това бе това се случи в е, специални консултации ние ги чухме. Консултациите бяха проведени в сградата на комисията и имахме Имахме обмен на мнения по този инструмент, естествено. Отворени сме към всички Предложения. Някои неща не работят естествено, но може би парламента може да направи някои предложения. Това е което мога да кажа за момента. Хубаво е да имаме тези обсъждания. Има нужда от някои адаптации, докато се намести цялото законодателство. Имаме економически дъмпинг – има социален дъмпинг и естествено ние искаме да използваме решенията на Европейския съд, така че да няма недоразумение в държавите членки, нашето желание е да има яснота и да осигурим една добре функционираща система. Всичко трябва да е ясно за гражданите, Законодателите, освен това, трябва да могат да дадат един ясен за тълкуване текст, защото това въжи, е, от това зависи цялото правоприлагане. Благодаря ви. Благодаря за вашето внимание. Председателката, ние имаме много въпроси. Непрекъснато може да ги задаваме, така че ще сме благодарни всеки път, когато намерите време да ни посетите. Окей, okay, recommencer, И така, ако позволите, нека продължим. Ще преминем към едно изслушване, работна среща, която е подготвена от нашите служби във връзка с младежката гаранция и инициативата за младежка заетост. В тази връзка ще изслушаме няколко експерти и ще обсъдим с тях различни въпроси от интерес за нашата комисия. Мисля, че не е необходимо да се припомня колко важна е младежката инициатива, младежката гаранция, с оглед безработицата сред младежите. Един истински бич, който, за съжаление, ни преследва непрекъснато. Във връзка с този бич са предприяти цял спектър от мерки. Моля да обърнете внимание на документите, които се намират на масата до входа на залата. Можете да си вземете от тях. Най-напред инвестирането в младеща. Това е предмета на младежката гаранция. Веднага ще дам думата на господин Томаш Варнай, който е отговаря за младежката гаранция в Генерална дирекция за етост. Благодаря ви, господин Варна, и за това, че сте тук. Вие със сигурност ще ни запознаете с опита, натрупан през три годишното прилагане на младежката гаранция, като ни кажете доколко тази инициатива е жизнеспособна и е, какво е качеството на финансираните чрез нея мерки. Заповядайте. Благодаря. Господин председател, добър ден на всички. Ще започна изказването си, като накратко се спра на хронологията. Ще ви кажа кога започна младежката гаранция и къде се намираме в момента в сравнение с нейния начален момент – Регламентът на съвета за младежката гаранция е прият през април 2013 година. До края на е, годината държавите членки започнаха да изпращат е, плановете си за изпълнение на младежката гаранция в Европейската комисия, като през първата половина 2014 година се проведоха именно такива обсъждания. Чрез изготвянето на тези планове за изпълнение на младежката гаранция, държавите членки черно на бяло трябваше да закрепят вижданията си за функционирането на младежката гаранция на тяхна територия, включително като посочат партньорствата за нейното функциониране и структурните реформи, които бяха необходими във връзка с нея, образователните мерки, реформите на пазара на труда и така нататък. Така че от 2014 година младежката гаранция, можем да кажем, е жива. Тя функционира. Европейската комисия подкрепя изпълнението както финансово, така и чрез техническа експертна помощ. С младежката гаранция са свързани и други инициативи. Може би най-важната от тях е Европейският съюз за е, чиракуването, е, рамката за качество на е, стажовете и програмата за уменията. Има периодично наблюдение в рамките на европейския семестър, както и в ЕМКО. Има и индикативна рамка която ни позволява да следим във времето как се изпълняват мерките, свързани с младежката гаранция. На основата на натрупания опит, октомври месец 2016 година, комисията направи първия си отчет за младежката гаранция и за инициативата за младежка заетост. И всъщност моето изложение стъпва върху този отчет. Това, което виждате на екрана, са първите по-крупни резултати, очертани и в отчета. Най-напред ще спомена пред вас така наречените добри новини, положителните констатации – е, вече е, в е, Европейски съюз има 1,6 милиона по-малко младежи, които да са безработни в сравнение с началния момент на гаранцията. Има 900 хиляди по-малко младежи, които нито работят, нито учат, нито се обучават. Започна да расте заедостта сред на младите хора и 1,6 милиона младежи са пряко подпомагани от Европейския съюз чрез инициативата за младежка заетост. Разбира се, всичко това се разгръща на фона на циклични фактори, но може да се каже, че младежката безработица спадна по-бързо, отколкото спада безработицата сред възрастните. Структурните реформи, които проистекоха от е, осъществяването на младежката гаранция, всъщност е, много бързо дадоха съществени резултати. Виждате къде се намираме в момента. Виждате броя на лицата, които нито работят, нито се обучават, нито се образоват. Е, ръста на безработицата коефициента на младежка безработица, заетостта и нейния ръст и преждевременно отпадналите от училище. С изключение на отпадането на от, от училище до 2013 година по всички показатели положението бе изключително лошо, но от 2014 година бележим значително подобрение на показателите, след като бе прията младежката гаранция. Все още има 6 милиона души, които нито работят, нито се обучават, нито се образоват. Същото въжи и за безработните младежи. Те са все още около 4 милиона и по двата показателя все още сме далеч от нивото през 2008 година. Значи очаква ни още работа. Сега по-конкретно за младежката гаранция. От началото на програмите по тази гаранция 16 милиона младежи са се включили в схеми, свързани с младежката гаранция. Повече от 10 милиона младежи са получили качествени оферти за работа, за образование, за стаж или за чиракуване. Може да се каже, че близо две трети от е, младежите, е, които е, са излезли от младежката гаранция, съществено са се възползвали от нейните предимства от гледна точка на обучение и работа. Няма да се спирам на инициативата за младежка заетост, тъй като това е друга инициатива и тя ще бъде предмет на отделно изказване. Но тази инициатива за първ път предвиди пряка целенасочена помощ за младежите, които нито работят, нито се обучават, нито се образоват в региони с младежка безработица над 25%. 1,6 милиона младежи до сега са били подпомогнати. също така мога да кажа, че Европейският социален фонд подпомага допълнително младежите. Там преките инвестиции в създаване на нови работни места или обучение или образование е, са около 6 милиарда евро. Ето основните послания, които бих искал да остана това след това изложение. Младежката гаранция подпомага намирането на работа, но и подпомага много повече неща. Например, разработването на нова политика. Първо, чрез нея се премахнаха разделенията на отделни политически сфери и започнаха да се градят партньорства между различните области, които имат отношение към живота на младежите. Министерства на труда, Министерства на образованието, Министерства на социалното дело, както и правителства от една страна и неправителствени организации от друга, органи на централно и на местно равнище започнаха да изграждат партньорства помежду си и това е много важно постижение. Второ, Съществени реформи е, настъпиха в чиракуването и стажовете. Е, това са много ключови структури, които помагат на младежите да преминат от е, етапа на образование към етапа на трудовия живот. В около една трета от държавите членки има големи промени на стажовете е, с цел е, да се приведат те в съответствие с така наречената рамка за качество на стажовете, изработена на Европейския съюз. Също така е, целенасочеността на услугите, които се предлагат от, службите за, от обществените служби за заетост, ем, много бе подобрена. Около две трети от тези служби за обществена заетост предприеха специфични мерки с цел услугите им да бъдат по-добре ориентирани към нуждаещите се. Също така, в резултат на младежката гаранция бе акцентирано на ранната намеса, ранното предприемане на мерки в критични ситуации и работа с така наречените нерегистрирани младежи, които нито работят, нито учат, нито се образоват. Близо две трети от службите за обществена заетост активно работят по такива мерки. Знаете, че е, има такива младежи, които не проявяват активност да се регистрират и да си търсят работа, затова е много важно да има някой, който да свърши това вместо тях. И е, обществените служби по заетостта са много подходящи за тази цел. Естествено, все още предизвикателства съществуват. Продължаваме да работим по младежката гаранция. Нека сега поставя тази схема в един по-общ контекст – Миналия декември имаше пакета за младежите, е, чрез който се предложи да се действа в три направления – заетост, образование и движение и солидарност и участие. За нас е, най-важно е това, което се предлага в направлението заетост. Тук е, целим пълноценно и устойчиво прилагане на младежката гаранция. Значи, когато младежката гаранция окончателно бъде извадена от употреба, резултатите от нея трябва да я надживеят. Това въжи и за европейското и за националните равнища. Повече внимание трябва да обръщаме на младите хора, които не са активни, не работят, не учат, не се образоват, но освен това и не са регистрирани. Също така, внимание изискват и онези младежи, които са активни на пазара на труда, но тези, които не са активни, не се възползват от младежката гаранция в такава степен. Просто нямат тази инициатива. Една от констатациите в отчета за младежката гаранция е, че повечето от офертите, над 70% отправени към младежите, са за заетост, а останалите 30% се разделят между образование, обучение, стажове и чиракуване. Значи, може би трябва да има повече оферти за стажове и чиракуване. Това са много важни етапи за младежите, както казах. Все още е необходимо институционният капацитет да бъде укрепен, що се отнася до младежката гаранция, да бъдат укрепени и партньорствата, макар че там напредъкът е доста очевиден. Необходимо е качеството на офертите да се повиши. Понякога предложенията, които се отправят към младежите са или за твърде кратък срок, или не им помагат да се подготвят трайно за пазара на труда. Например, при стажовете повече се набляга на теоретичната подготовка и лекциите, отколкото на практическите занимания. В този смисъл Както казах, имаме вече рамка за качество на стажовете. Е, комисията изработва в момента рамка за качеството на чиракуването. Все още, с други думи, е необходимо да обърнем по-специално внимание на качеството. Е, също така е, това въжи и за качеството на работните места, които се предлагат на младежите. За пълноценното изпълнение на младежката гаранция е необходимо да има достатъчно финансиране. Е, в този смисъл е, комисията предлага да продължи финансовото подпомагане на инициативата за младежка заетост. Това са предложения, които ще дадат възможности на парламента да изрази своето отношение. Е, комисията както казах, е, предлага нови мерки в три направления. Е, второто направление, което споменах, е, бе подобряване на възможностите за движение по солидарността и сътрудничеството. Комисията сега предлага да се създаде Европейски корпус за солидарност който да позволи на младите хора да натрупат умения, чрез които по-лесно да се интегрират на пазара на труда. Почти приключвам. Тук искам само да покажа нещо, което не винаги лесно се вижда, а именно липсата на баланс в предложенията, които получават младежите. 70% от тях е, са за работа, 13% за образование, останалите за чиракуване или стаж. Това е последният ми диапозитив. Както знаете, комисията много сериозно подпомага разяснителната работа във връзка с младежката гаранция. Това е един от основните нагледни материали, които използваме, за да рекламираме младежката гаранция. Благодаря за вашето внимание. Благодаря за това, че ме изслушахте. Ето на тези е, хипервръзки може да намерите повече информация за всичко, което ви разказах. Председателят, благодаря, благодаря за вашите разяснения. Сега ще дам думата на докладчиците и на докладчиците в сянка. Е, всеки от тях ще може да се изкаже за две минути. Господин Бенифей не е тук. СНД, Muchas gracias. Uh, el diputado Benifei no, no podía venir esta tarde. Благодаря. Господин Бенифей не може да участва в заседанието днес. След обед помоляме да кажа нещо от негово име. Изложението съдържаше много интересна информация. Някои от цитираните данни могат да се изтълкуват в много положителна светлина. Например, данните за спада в младежката безработица. Има връзка между младежката гаранция, освен това, и преструктурирането, например, на политическо ниво в държавите членки. Явно младежката гаранция е довела до ефикасното провеждане на реформи, което ни радва. Но има и известни проблеми с изпълнението им. Освен това има няколко принципни положения. Първо, какво е положението с регистъра, доколко наистина биват обхващани младежите По младежката гаранция, например, в Австрия са били регистрирани 80% от целевата група, но във Франция, в Испания тази стойност е била по-малко от 20%. Европейската комисия е направила оценка, която съдържа тези данни. Освен това, защо в някои държави и региони работата по тази гаранция е по-успешна, отколкото в други. В някои държави и региони, след изтичането на 6 месеца от изпълнението на гаранцията, се оказва, че са постигнати доста добри резултати. Мога да дам за пример Ирландия и Италия – където 60% от неучещите и неработещите младежи са успели да си намерят работа благодарение на гаранцията. В Испания тази стойност е едва 30%. Няма представител на ЕКАРЕ. Алде. Госпожа Длабайова. Извинявайте, че не ви произнесох много добре името to speak here as a shadow reporter. It's more to discuss with experts on our workshop. Бих искала да се изкажа не толкова като докладчик в сянка. А, от а, своя име искам да обсъдя темата с експертите. Имам късмет, но и нямам чак толкова голям късмет в случая, тъй като съм един от заместник-председателите на Комисията по бюджетен контрол. Така че разглеждам въпроса от гледна точка както на заетостта, така и на бюджетния контрол. Ръководих проучвателна мисия на Комисията по бюджетен контрол в Италия. Посетихме два региона, където има големи проблеми, висока безработица – Сицилия и Калабрия – Напълно съм съгласна с вашите констатации. Наистина има нужда от подобрение. Трябва да насърчим инвестиции в по-голям размер в изграждането на административен капацитет и в интегрирането на <clears throat> информационно-технологичните системи за управление. Установихме, че в тези два италиански региона има проблеми в това отношение. Трябва да насърчим също така по места ефективното изпълнение на финансираните програми, като се установи взаимодействие между регионите и държавите членки и комисията. От особено голямо значение е и сътрудничеството на местно, регионално и европейско равнище. Така можем да си върнем доверието на младите хора към пазарите на труда и техните възможности. Трябва също така да поставим силен акцент върху подхода ориентиран към резултати по отношение на младежката гаранция и инициативата за младежка заетост. Тук имам два въпроса. Как според вас трябва да измерваме ефективността на инициативата и на гаранцията? Как да установим дали предоставените средства наистина са довели до постигането на целта? Как да си извлечем необходимите полуки? Как да измерим ефективността на изразходването на средствата? Госпожа Гонсалес Пеняс от името на Обединената левица. Има ли представител на Обединената левица? Благодаря. <clears throat> Няма съмнение, че младежката гаранция бе и е добра инициатива но и че не бе запланувана добре. Младежката гаранция бе действие в спешен порядък в отговор на проблем, който обаче не бяхме осъзнали достатъчно добре. Данните показват, че има структурни причини за младежката безработица. Към тях се добавя и съкръщаването на бюджетните средства, което доведе и до спад в търсенето. Младежката гаранция може да е от значение за настоящата бюджетна полит... настоящата политика в областта на заетостта. Извинете. Както и за младите хора. Не трябваше толкова прибързано да се приема и въвежда тази гаранция. Трябваше да се работи повече по определянето на целевата група и по системата на финансиране. В някои държави членки има затруднения при реализирането на проекти по гаранцията. Мисля, че има нещо, на което Сметната палата трябва да обърне внимание, именно за да се увенчае гаранцията с успех, тя трябва да се основава на челния опит. Какво е мнението на експертите по този въпрос? В немалко държави, като например в Испания, се предоставяха по тази гаранция преки субсидии на предприятията. Това бе в полза на предприятията, но не и на многото безработни. Освен това се финансираха инициативи и проекти, които така или иначе щяха да бъдат финансирани т.е. нямаше допълващ характер. Не би ли трябвало по гаранцията, според вас, да се финансират единствено програми, които наистина са доказали своята ефикасност и които допълват вече прилаганите мерки? Госпожа Райнтке от името на Зелените. Благодаря. Благодаря ви за изложението констатирате значителен спад в младежката безработица. Прекалено оптимистична е тази констатация, според мен. Има тенденция към спад, но това не бива да ни успокоява. Имам няколко въпроса към експерта подобни на въпросите, които зададоха колегите до момента. Първо, казахте, че 70% от младите хора, които са получили предложение, са получили предложение за работа. Имате ли някакви данни за това, доколко са били устойчиви тези трудови правоотношения или е ставало дума за временна заетост в рамките, например, по на 6 месеца? Имате ли някакви данни за това дали на тези младежи са били гарантирани добри условия на труд или по-скоро става дума за несигурна заетост? Ако искаме наистина да знаем кои мерки сработват, трябва да сме наясно конкретно какви са резултатите в отделните държави членки, например в Испания. Как може според вас да се докладва за челния опит в отделните държави членки? Пределната възраст към момента е 25 години. Не би ли трябвало да се предвиди по-висока горна граница, например 29 години, тъй като в много държави членки до навършването на 300-та си година немалко млади хора се учат и образоват. Това никак не е необичайно в Германия, например. Последният ми въпрос е за стажовете. Говорихте за качеството на стажовете, рамката за качество на стажовете. 12,1% от предложенията са предложения за стажове. Това не е толкова висока стойност. Не е би ли трябвало според вас да няма възможност за предложения за стажове по гаранцията, защото в противен случай младите хора просто ще преминават от един стаж към друг, без да имат перспективи за постоянна заетост. Господин Мартан. Благодаря, господин председател. Мисля, че е важно е, въпреки всичко да се направи една констатация. Е, тя бе направена, но мисля, че е добре да се повтори. В Европейския съюз е, миналата година 4 милиона 69 хиляди младежи са безработни, от които 18,4 т.е. 18,4% е, е, е безработицата. 2 милиона 939 милиона от тях, т.е. мнозинството са в еврозоната. През 2015 година все още има 5 държави членки, където младежката безработица е над 25 на 100 това бе казано. 11 държави членки имат младежка безработица през 2015 над 20%, 22,2% за Белгия. Франция 24,68%, Гърция 25%, 28% в Ирландия, 43% в Италия, 31% в Португалия, Словакия, също Швеция 20,32%. Само Германия има младежка безработица под 10 на 100. Европейският съюз от 2012 година се опитва да парира последиците от кризата, които засегнаха милиони души и превежда милиарди в държавите членки – обаче в 11 държави членки, както казах, има огромна безработица сред младежите и това поставя под въпрос резултатите от нашите схеми. говоря конкретно за Франция. Днес е, Франция т.е. Европейския съюз се разполага с уредба, която всъщност не му носи добри резултати и, за съжаление, няма да даде такива резултати, е, каквито очакваме от нея и утре. И в заключение, господин председател, може би Европейският съюз се опитва като един палач, след като е екзекутирал жертвите си, е, да е, ги е, превръзва, като им слага лепенки. Благодаря, госпожа Морен Шартия. Имам четири въпроса към специалистите. Първо, в източниците Евростат се вижда, че тези, които рано отпадат от училище, е, е, са по-малко през 2015, отколкото през 2008 година. Е, вие споменахте ли това на фона на кризата в своя отчет? Смятате ли, че това се дължи повече на економическата криза, отколкото на това, че децата отпадат от училище? Мисля, че е добре да се анализира този въпрос. Втори въпрос. Предвидили ли сте да има а, проследяване на това, което става с младите хора? 16 милиона а, са участвали в гаранцията, 10 милиона са получили работа, записали са се да се образоват, да се учат или а, като стажанти, предвидели ли сте в година N плюс 1, N плюс 2, N плюс 3, N плюс 4 да следите какво става с всеки от тях? На трето място, вие казахте, че е много важно партньорството по линия на младежката гаранция между различни компетентни органи. Аз бих казала, че това са по-скоро служби, които оказват помощ и за това си сътрудничат от хок. Не става дума за истинско партньорство. Четвърто, младежката гаранция и инициативата за младежка заетост трудно се стиковат. Какво се прави за преодоляване на това разминаване? Госпожа Длабаева говори за това. Да, необходимо е политиката да бъде ефикасна, но също така трябва това, което се предлага, да бъде и ясно за всички. Благодаря. Е, ще дам думата на госпожа Шойдрова. Е, малко ще изменя реда. може би е, ще бъде по-добре да чуем отговорите на двамата експерти, така малко повече време ще имаме е, в последствие и за допълнителни въпроси. Госпожа Длабайова. Изпълнението на инициативата за младежка заетост – Това е следващата точка, която ще обсъдим. Ще си изкажа по нея. мадам Аня Мей, Мейрекорд. Сега госпожа Аня Мейрекорд. Thank you very much. And... Благодаря. Благодаря ви за възможността да участвам в днешното ви заседание. Ще обвържа младежката гаранция с <clears throat> инициативата за младежка заетост. Направих оценка на инициативата за младежка заетост по поръчка на комисията. Резултатите бяха публикувани миналата година. Направих оценка на тази инициатива в Англия, например. За какво искам да говоря днес? Структурата на инициативата за младежка заетост. Това е първата част на изложението ми. След това ще се спра върху основните констатации от анализа на изпълнението. След това ще говоря за резултатите от инициативата, ще се спра върху нейните силни и слаби страни и накрая ще изляза с заключения и препоръки. Каква е структурата на инициативата на ниво Европейски съюз? Вече Накратко получихме информация за това. Инициативата е структурирана на местно равнище. Регионите в 12 държави членки са допустими за финансиране по тази инициатива въз основа на процента си на младежка безработица от 2012 година. Ако процентът е бил над 20% или се е повишил до 30% през 2012 година, то регионите са допустими за финансиране. Виждате кои държави не са допустими за финансиране по инициативата, но там се прилага гаранцията Финансирането по инициативата е насочено към млади хора, които не се учат и не работят на възраст между 16 и 25 години. В немалко държави членки обаче тази възраст бе повишена на 29 години. Въпросните млади хора трябва и постоянно да пребивават в региона, допустим за финансиране. Не е предвидено финансиране за превентивни действия т.е. за финансирането на млади хора, които са изложени на риск от това да не учат и да не работят. Инициативата е интегрирана в програмния период по Европейския социален фонд 2014-2020 година. Финансирането по нея се предоставя по структурите на Европейския социален фонд. 6,4 милиарда евро са предвидени под формата на финансиране, 3,2 милиарда са разпределени по инициативата, а останалите 3,2 милиарда по Европейския социален фонд. Около 1,1 милиарда е размерът на съфинансирането от страна на държавите членки. Най-големите бенефициенти са Испания, на която се падат около една трета от средствата, Италия, Франция и Полша. Най-малък е размерът на средствата в Словения, Кипър и Чешката република. Действат и няколко специфични правила за тази инициатива, като например изразходване в началото на периода и ускорен достъп до предварително финансиране. Но действието от тези правила е ограничено, тъй като причините за затрудненията на ниво държави членки не са от финансово, а от процедурно естество. Какво знаем за изпълнението на инициативата, т.е. какво правят държавите членки с средствата? Резултатите от това проучване бяха публикувани доста отдавна, през ноември 2015, но предполагам, че от тогава не се е променило кой знае какво. Повечето държави членки прилагат две до три мерки за подпомагане на инициативата. Обикновено държавите членки предоставят, правят, извинете, предложения за придобиване на професионален опит или на квалификация. 83% са предложенията за придобиване на първи професионален опит, 72% за обучение или чирачество, а 65% са предложенията за професионално образование и обучение. Някои държави прилагат малко по-различни мерки. Италия и Франция, например, имат а, национални услуги, които се финансират по инициативата. Във Франция пък една голяма част от финансирането се предоставя за мерки за търсене на работа и предоставяне на професионални консултации не са предвидени средства за превенция. Освен това, всички държави членки са заявили, че прилагат персонализирани планове за действие, съгласно направеното им първоначално предложение. Но държавите членки разбират различни неща по тези планове за действие. Някои изготвят пакети от мерки или различни категории от мерки. В други държави членки пък се прави много точна оценка на потребностите на отдел отделните млади хора. доколко мерките са довели до нововъведения в държавите членки. Има някои примери за това, например под формата на новосъздадени структури или до включването в инициативата на структури, които до момента не са били финансирани по социалния фонд. Но по-голямата част от финансирането се използва за вече предоставени в миналото мерки, като например в Ирландия. Същото въжи и за Франция, както и за редица други държави членки. Просто се разширява обхватът на тези мерки. Големите структури, които имат вече опит, са логичните бенефициенти на подобно финансиране. Те е логично да имат по-бърз достъп до него, тъй като имат повече опит в сравнение с по-малки или новосъздадени организации. Какъв е броят на младите хора, участващи в инициативата по момента и какви са постигнатите резултати? През 2013 и 2014 година имаше голямо забавяне по започването на реализиране на проекти по мярката. Няма данни за този период. През 2015 година бяха публикувани доклади за изпълнението, съгласно които Участниците до края на 2015 са били 501 хиляди. Няма надежни данни за 2016 година. В документа на комисията са обобщени резултатите по гаранцията и инициативата. В тези документи се упоменава, че са участвали 1,4 милиона младежи, но допускам, че броят е по-нисък, поради причините, които цитира и испанският колега. Много голям брой младежи в Италия или в ам, Испания, например, са били регистрирани по инициативата, но не са получили конкретни предложения. В Италия, например, 640 000 младежи са били регистрирани, но много малък брой от тях са били обект на някакви действия. Трябва да има повече информация по този въпрос през месец май и месец юни. Тогава предстои да се публикува новия доклад за изпълнението. Първоначално имало известни затруднения с участието на уязвими групи. Данните от 2015 година показват, че държавите членки са имали затруднения подобни на тези с младежката гаранция. През края на 2015 публикувахме едно проучване, според което държавите членки са гарантирали участието най-вече на по-младите младежи между 15 и 20 65 годишна възраст. Също така е по-голям броят на участвалите по-високо квалифицирани младежи. Имало е вероятно проблеми с достигането до други представители на целевата група, например защото не са били регистрирани в обществените служби по заетостта. Една от констатациите по инициативата е, че тя не може да покрие потребностите на всички, всички потребности на държавите членки, допустими за финансиране. Но добре е да се направи анализ на броя на неучещите и неработещи младежи в държавите членки. Виждаме, че има много голяма разлика в процента в отделните държави. В Латвия, Ирландия, Португалия и Франция в инициативата е участвал един на всеки четири такива младежи. А в Румъния не е участвал нито един. Много нисък е броят им също така в Словакия, Литва и Чехия. Изключила съм от таблицата Италия и Испания, тъй като не знаем колко младежи са участвали в тези страни. Какви са резултатите към края на 2015 година? Колко млади хора са успели да преминат от образователната система към пазара на труда. Към края на 2015 година над 500 000 млади хора са участвали по мерки по инициативата. Към този момент около 40% от тях вече са приключили курса на интервенцията. Става дума също така в този процент и за млади хора, които предстои скоро да приключат. Сред приключилите курса на интервенцията около 80 250 души са получили предложение. Това съответства на около 40%. 109 000 младежи след интервенцията са намерили работа или са започнали да се учат или обучават. Несъответствието между тези две цифри се дължи, може би, на факта, че междувременно някои младежи самостоятелно са си намерили работа. There was a question about the quality of the offers earlier, and I think we're all asking ourselves this question, and we don't know. Um, and that's also because a lot of member states и така много държави членки по... дефинират политиките си много различно. Ние погледнахме как те го правят и то не е последователно. Някои държави членки казват, че предложенията са достатъчни, добри, други не. Е, има индикатор за продължителност, за устойчивост, е, резултатите, данните са направени 6 месеца след приключване на програмата. Сега за Словения. Словения спрямо Спания. Словения се изказва много положително по отношение на тази инициатива и всичко свързано с нея. Един регион беше допустим, 20 милиона евро беше бюджета на програма. Това беше най-малкото, най-малките, най-малкият обем от средства в програмата. Това беше бюджета за една година, така че сравнително малко средства, малка програма беше. Те бяха използвани главно за субсидиране на хора, които за първи път търсеха работа. 3000 човека бяха покрити. До края на юни 2016 година бяха покрити 20 000 човека. Трябва да кажем, че срока на интервенциите са доста дълги, така че очакваме и по-добри резултати в бъдеще. 1897 човека бяха покрити до края на 2016 година. Около 40 000 човека в Словения като цяло участваха в, целите, във всичките тези програми. И така, предимствата. Предимствата са за че има допълнителни средства за програмата. В някои държави членки тези пари може би нямаше да могат да, могат да бъдат отдадени, било по различни причини, включително и приоритизиране. Така че много голямо предимство е, че младежката безработица и подкрепянето на младежката безработица стана приоритет в политиките на държавите членки. Освен това, програмата беше сравнително гъвкава. Освен това, има доста области, в които имаше препокритие, препокриване с е, младежката гаранция, но това може да бъде обсъдено допълнително. Имаше индивидуална подкрепа за някои млади хора в държавите членки. Какви бяха недостатъците? Както казах, кратките срокове, времето, когато бяха предприяти инициативите, Времето не беше много подходящо, тъй като съвпадаше между два отчетни периода. Качеството на мерките зависеше от начина на прилагане на национално ниво. Трудностите бяха също така да се идентифицират съответните млади хора. Имаше доста бюрокрация. Много от операторите имаха проблеми с, с допустимостта на младите хора. И освен това, програмата беше основана на данни от 2012 година за хора, които не бяха нито в обучение, нито работеха. И така, аз мога да се спра като на въпроси за допълнително обсъждане възможност, на възможността за удължаване на програмата. Мисля, че държавите членки по принцип спечелиха много от тази програма, защото се отпуснаха повече пари за подобни дейности, дейности за търсене на работа за регионите. Според мен за бъдеще имаме нужда от подобни фондове, но трябва според мен да има и по-добра съотносимост и сравнимост между отделните инициативи. Благодаря за информацията, която ни дадохте за тази важна оценка, проведена от вас. Виждаме, че във вашето изложение се съдържаха доста регионални елементи и за това предлагам сега да минем към един друг аспект на анализа, а именно регионалните специфики и обхвата на младежите в регионален план. Госпожа Елвира Гонзалес сега ще ни говори за спецификата на положението в Испания, именно в тази връзка. Thank you. Thank you very much for inviting me to present here the case of Spain. Този случай наистина е много интересен. Има много големи разлики между държавите членки, както бе вече казано. Аз съм тук в качеството си на представител на Центъра на знания, свързани с трудовия пазар – ние правим различни изследвания, правим различни публикации, включително и с въпроси, свързани с младежката гаранция. Моята презентация е структурирана последния начин. Първата част това е прилагането на младежката, на, на младежката инициатива за заетост. т.е. прилагането на ЕЙ, младежката гаранция. На второ място ще коментирам напредъка по приложението. На следващо място, на трето място, ще говоря за развитието на безработицата при младежите и след това ще направя някои основни заключения и препоръки. Прилагането. В Испания инициативата започва през април 2013 година. Инициативата бе насочена към млади хора по 30 години. В тази година до 2014 година правителството излезе с план за приложение на младежката гаранция, което беше в общи линии а, самата стратегия. Стратегията, която бе въведена по-рано през същата година. Програмата, оперативната програма бе одобрена и тя имаше за цел с прилагането на младежката гаранция. АЕ, инициативата, бе внедрена в оперативната програма. Инициативата ЕЙ представлява 80% от средствата, които идваха по младежката гаранция. Това означава 2,7 милиарда за Испания. Основните средства за Испания, това са над 900 милиона евро. Имаше и съфинансиране от 2 милиарда евро. Сега бенефициентите, кои бяха на младежката гаранция и младежката инициатива, по принцип в Испания бе решено, че целевата група ще бъдат безработни хора, хора не и в образование и обучение, между 16 и 24 години. Но след това целевата група беше разширена до 29-35 години, в случай, че те са безработни. Изискванията за допустимост бяха определени още в началото на започването на програмата. Те бяха много стриктни и смятаме, че поради тези стриктни критерии много хора останаха, много млади хора останаха невключени в инициативата. В последствие тези, из, тези изисквания бяха, станаха по-гъвкави. И хората, които бяха регистрирани в бюрата по, добра, по труда, можеха да започнат да бъдат включвани в младежката инициатива. Всички испански региони, които бяха допустими за подкрепа, всички региони получаваха ресурси както от регионите, така и от европейската инициатива. Имаше централна координация. Основният момент при Испания беше, че имаше различни партньорства с различни заинтересовани страни. Имаше голяма мрежа от неправителствени организации, опра... оп... мин... министерства и регионални организации. През 2016 година трябва да кажа, че Министерството на образованието, Министерството на здравеопазването и социалните партньори се присъединиха към цялата мрежа. Тоест, в началото Министерството на образованието не участваше в инициативата. Министерството на социалните грижи също се включи на по-късен етап. Паралелно с това се извършваше в Испания от 2011 година реформа на трудовия пазар. И тук ставаше дума за координация между централна, цент, централните власти и регионалните власти. Както каза и преждеговорившата колежка, имаше голям напредък, главно през 2016 година процента на обхванатите хора между 15-29 година беше 32% за 2017 година. Това не са официални данни обаче. Аз просто взех данните от регистрираните в системата млади хора и аз сама направих прогнозите, изчисленията. Значи 34% бяха процента на покриване за 2017 година, което беше два пъти повече от процента в февруари 2016 година т.е. през 2016-17 година имаше много, по, много голямо увеличаване на, пок, на покритието на хората, които се бяха включили в инициативата. Имаше големи разлики между регионите по отношение на покриването В някои е, региони имаше покритие 40%, в други 20%. процента беше успеваемостта на програмата много по-добре, отколкото средното равнище на в Европейския съюз. 70% от средствата отиваха за активация, преквалификация и обучение. 30% бяха отделени за намиране на работа. Имаше най-положителни резултати – Резултатите бяха оценени 6 месеца след приключване на програмата. Сега по принцип какви са нашите изводи? Имаше препокриване на програмните периоди, което доведе до несигурност и неяснота при критерите. През май 2016 година имаше приемане и одобряване на програмите. Не бяха до тогава ясни с критериите обаче за допустимост. На второ място контекста на фискалната консолидация за периода 2007-2014 година доведе до намаляване на средствата. В същото време имаше голяма безработица, което означаваше, че 68, за 68% бяха намалени средствата за участник. Тоест, Това са 10% за Дания и 23% във Франция и 30% за Германия. Това са процентите, които съответните страни дават за своите безработни. Тоест в Испания не можеше да има допълнителна компенсация. На следващо място ограничен капацитет на регионалните власти, на оригиналните институции. които всъщност бяха отговорни за прилагането на инициативата. Имаше малко, малко ниво на иновации, което беше недостатък. Нямаше възможност за намиране на работа. Имаше голяма конкуренция за съществуващите работни места и имаше много несигурна заетост. Това беше ситуацията. Сега, по-нататък, как се разви безработицата в Испания – Виждате на графиката развитието на безработицата в, в абсолютна, по абсолютна стойност. Основното заключение беше, че младежката безработица се увеличи с 1 милион човека между 2008 е, и 2012 година. Това бяха главно слабо образовани хора, млади хора и между 2013-15 година около 400 имаше с 400 по-малко млади безработни. На графиката тясно виждате, че около 2 милиона безработни млади хора – са станали именно безработни в първата част на кризата до 2012 година. Но след 2013 година, т.е. в периода между 2013 2016 година, само 21 с 21 хиляди работни места са били предложени и създадени за младите хора. 40% като цяло беше безработицата за младите хора. Сега качеството на, на работните места, за това вече стана дома. Качеството на работата беше ниско, условията на труд бяха лоши, несигурността е, беше голяма, т.е. имаше несигурна заетост. Основните предизвикателства пред Испания. Трябва да се подобри прилагането на младежката инициатива, трябва да има една по-добра интегрирана информационна система. Е, Испания започна изграждането на една такава система, но не е завършена. Тя трябва да подобри координацията между всички междинни звена и партньори. Това ще подобри партньорството, сътрудничеството, обмена на информация. Трябва да има по-добре квалифициран персонал и по-качествени мерки. В Испания не се инвестират достатъчно средства в краткосрочните мерки Основната целева група трябва да бъдат млади хора, безработни, които са в риск от изключване. Спейн, Испания трябва да увеличи и абсорбционния си капацитет, за да може да употреби всички средства, които в бъдеще ще могат да бъдат отделени за тази инициатива. 80% от бюджета на инициативата след 2018 до 2023 година ще бъде само 20% от настоящия бюджет, т.е. това, това ще бъде едно голямо намаление на бюджета. Благодаря ви. Благодаря ви. И тук чухме оценка, вече съвсем конкретно, за положението в регионите на Испания. Пак ще дам по две минути на докладчика и на докладчиците сянка, за да се изкажат и да вземат отношение. ЕНП? Благодаря, господин председател. Благодаря за това изложение. Статистическите данни са извънредно интересни. След като чухме изказването ви, според мен трябва да уравновесим в съзнанието си различни усещания и идеи за това дали фондовете са постигнали успех или не. Европейският съюз е вложил много средства, но държавите членки ги освояват в различна степен. Разбира се, не е възможно винаги да търсим вината в европейските институции. Редно е да зададем въпроса доколко отделните държави членки са постигнали успех на своя територия, защото те са тези, които изпълняват програмите, предназначени за тях. Говорейки за по-нататъчното продължаване или пък обратно за прекратяването на програмата, Според мен трябва да кажем ясно да, програмата трябва да продължи. Тя е източник на много положителни резултати и последици. Вашите констатации обаче най-вероятно ще ни помогнат в бъдеще да поемем повече отговорност да привнесем повече прозрачност и ефикасност в използването на фондовете. Искам да обърна внимание на едно нещо. Това, че се използват програмите, че се разпределят средства, е хубаво. Обаче не знаем дали решенията, които предлагаме, ще имат краткосрочен или дългосрочен ефект. Трябва да мислим за възстановяването на една добре функционираща економика като цяло. Само от нея ще проистекат дългосрочните решения. Когато една програма приключва, имам предвид програма за млади хора, трябва да гарантираме достатъчно работни места на пазара на труда, не можем да си позволим младежите да влизат в тези програми, да бъдат включвани в тях, да намират работно място за кратко, след което да излизат от програмата и отново да изпадат в състояние на криза и несигурност. Благодаря, госпожа Длабайова, но за кратко, моля ви. Да, по, за, по отношение измерването на ефективността, а, мисля, че е важно да се стремим към дългосрочни резултати, резултати с дългосрочни последици. В крайна сметка изпълнението на програмите се извършва от държавите членки. Та, първият ми въпрос е как измервате дългосрочното отражение на тези програми, като имате предвид, че те се изпълняват от държавите членки. Следва да се стремим не само към краткосрочен ефект. Вторият ми въпрос е свързан а, с това, че програмите се възприемат често като доста утежнени от бюрократична гледна точка. Какво бихте препоръчали? ли да се промени чисто практически, за да стане кандидатстването по-лесно. Мисля, че е много важно да поддържаме синергията между всички заинтересовани и между всички сфери на политиката, които които имат отношение към младежите. Не само образованието и заетостта. Това може да ни помогне положението на младите хора да се подобри трайно. И последно, това, което е важно за държавите членки и регионите е помощта на, дър... на Европейската комисия. Значи, е, освен изпълнение от страна на държавите членки на регионално и на местно ниво, трябва да продължи подпомагането от страна на комисията. Пряка техническа помощ за държавите членки и за е, регионите. Благодаря, благодаря госпожа Ренке е, за зелените. Благодаря. Благодаря. Благодаря на двамата оратори, които направиха е, допълнителни изказвания. Мисля, е, че особено изказването от Испания ме убеди, че това към което трябва да се стремим е съответствие между политиките. Значи 68% са увеличени мерките на активния пазар на труда в Испания. вярно, че Испания беше програма включена в програмата сега има съкръщаване на тези средства. От друга страна съществуват европейски фондове. Те финансират нещо, но не могат да преодолеят празнотата, която остава след прекратяването на програмата. И мисля, че тук трябва да вложим много сериозен размисъл в преодоляване на тази празнота. В страните в южната част на Европа сме длъжни да създаваме работни места. Без инвестиции, без економика, без създаване на качествени работни места няма да можем да намерим място на младите хора на пазара на труда. И това ми хрумна, когато вие разисквахте резултатите от приложението на програмата в Испания. Имам въпрос и към двете ви. Той се отнася и към резултатите от Европейската младежка инициатива в Европейския съюз като цяло. Казахте, че трябват повече научни изследвания. От а, вашите констатации а, не мога да си съставя обща представа за функционирането на програмата. Все още много въпроси са без отговор. Какви допълнителни изследвания според вас трябва да се направят, за да се очертае по-пълно картината, за да бъде извършена оценка не само на младежката инициатива като цяло, но и на най-добрите примери от практиката? Виждаме какви са трудностите в Испания, но може би е възможно да се дадат примери, в които има какво да се научи. Благодаря. Вече ЕНФ не присъстват в залата, така че думата има госпожа Шойдрова. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да направя няколко бележки. Ако ми позволите, ще задам един въпрос. Мисля, че и двете инициативи, младежката гаранция и инициативата за младежка заетост, правилно са насочени към младите хора, които с нищо не се занимават и не са достатъчно образовани. От примера на Испания виждаме, че фокусът на тези инициативи е правилен от тук и програмите са много важни, но в същото време те са и доста разпокъсани, фрагментирани. Ако погледнете как се разпределя по меща между 17 и 30 годишните в Европа. Има младежка гаранция, младежка инициатива, корпус за солидарност. Общо 4 са инициативите, които са успоредни и те се осъществяват успоредно. Мисля, че трябва да помислим дали тази система е достатъчно рационална. Тя правилно е ориентирана, но е много фрагментирана. Европейският парламент подкрепя общата цел да се помогне на държавите членки да осигуряват по-добро образование, трупането на трудов стаж, намирането на по-добра работа, обаче средствата, с които си служим, трябва да бъдат по-добре координирани. И то дори на ниво Европейска комисия. Искам да ви задам въпроса за е, това какво мислите за Европейския корпус за солидарност, една нова структура. В известието на комисията е явно и отчетливо се казва, че е, и двете програми ще участват в създаването на този фонд за е, и Корпус за солидарност. Надявам се, че съм добре осведомена. И второ, господин председател, извинете ме, в Словения има един проект на стоеност около 20 милиона евро, като участниците са толкова на брой, че им се полагат по около 2000 евро на участник. Тоест, извинете, 10 000 евро на участник. Това ми се струва прекалено щедро. Какво мислите, председателят? Ясното е, че невъзможно да се отговори на всички зададени въпроси за 10 минути. За това ви приканвам така да подходите и избирателно и след това да дадем възможност на експертите и да обобщят благодаря, господин председател. Аз съм в най-леко положение. мога да избирам на какво да отговоря. Всичко свързано с младежката инициатива мога да го прехвърля на колегите. Ще отговоря най-напред за младежката гаранция. Най-напред имаше бележка за това, че има разминаване в данните за изпълнението на младежката гаранция, особено данните за обхвата, броя на младежите, които са обхванати и е, успешните резултати при съответния брой обхванати младежи. Е, събирането на данните е, също е, сега прохожда. Е, за момента работим с данни от 2014 и 2015 година, което означава, че трябва да си дадем малко време, за да станат тези данни достатъчно стабилни и надежни. Казвайки това, обаче, следва да призная, че е, съвсем очевидно още на този етап е, че напредъкът е неравен. Но това до някъде се дължи на факта, че положението в различните държави членки много се различава. По въпроса за обхвата, за бройката обхванати младежи и броя младежи, които са приключили с успех е, участието си в програмата, е, някакси е, Има голям брой обхванати младежи, но не винаги те излизат с успешно намерена работа или място за обучение или образование от тази програма. някои държави членки се справят по-добре, други все още имат какво да постигнат. Това е, са тенденции, които ясно се очертаха още когато събирахме данните. Имаше коментар за отделни програми в пределите на младежката гаранция, които може би програми не са достатъчно новаторски, е, не са достатъчно резултатни. Въпросът беше дали те могат да бъдат прекратени. Ние постоянно поддържаме контакта с държавите членки и не само чрез инициативите Европейски семестър и чрез ЕМКО, а работим и чрез една разгърната мрежа от координатори за Европейската младежка гаранция. Така че използваме всички тези канали, за да окажем на държавите членки необходимостта от а, внасене на корекции в отделни програми. Не твърдя, че комисията може а, да иска и да постигне отпадането на програми. Тя може само да настоява през държавите членки да внесат корекции, така че тези програми да започнат да функционират по-добре. Що се отнася до въпроса как да се измерва устойчивостта на офертите, които получават младежите, особено офертите за работни места. Е, това е така най-разпространеният крайен резултат от участието в гаранцията. Събират се данни за това какво става с младия човек, приел такова предложение 6 месеца след приемането му, 12 месеца след приемането му и 18 месеца след приемането му. Тъй като сега сме в твърде ранен етап, все още имаме данни само за вододела 6 месеца, но с течение на времето със сигурност ще можем да измерваме по-добре устойчивостта на програмите, защото ще започнат да постъпват и данните след изтичане на 12, респективно респективно 18 месеца. По отношение на е, условията на труд, въпросът е много релевантен, обаче на този етап е, ние не знаем нейни, неговия отговор. Затова е важно е, с държавите членки непрекъснато да се говори за това да гарантират качествени оферти, които да се предлагат на младежите. В момента комисията работи заедно с, Световната организация по труда. Е, за е, дефиниция на понятието качество на офертата. Също така в Комисията по заедостта е, се работи по този въпрос. Все още не сме стигнали до крайен резултат. Бихте ли ми казали с колко време разпора... разполагам? А времето ми е свършило, разбирам. Добре, в такъв случай накратко да отговоря на въпроса за възрастовата граница. Държавите членки я определят. И те могат да решат да увеличат възрастта на участващите в младежката гаранция до 29 години. И е, последният въпрос, не и по значение, разбира се, бе запитано дали е, не следва е, да извадим стажовете от младежката гаранция, тъй като е, на младежите се предлага много малък обем стажове. Е, ами, трябва да ви кажа, че в някои държави членки е, стажовете се подвеждат е, под предложени работни места. И за това не мисля, че ще има шанс да махнем стажовете от младежката гаранция. Е, данните в в това отношение се разминават. Сега, ще се опитам да отговоря на няколко въпроса съвсем кратко. Първо, измерване на ефективността и крайните резултати. За момента в младежката гаранция има по-дълги срокове. Има индикатор за средносрочните резултати, 6 е, месеца след получаване на офертата. Голяма е, част от държавите членки трябва да се опитат е, по-добре да измерват е, отражението, чрез контролни групи, например, и по други начини, но не бива да забравяме, че в много държави е, не се събират добри качествени данни за такива оценки, поради което и оценките не са много надежни. Там, където съществуват данни, винаги оценките са възможни. И второ, какво трябва да се направи, за да е по-малко административното бреме? Две неща. Първото споменах заключенията си. Е, да се приведат на нормите в по-голямо съответствие с това, което въжи в Европейския социален фонд. Ако системите за наблюдение за обществени поръчки бъдат уеднаквени е, като време, като срокове, това ще улесни кандидатстващите. Също така, как да се докаже, че младите хора отговарят на условията? Знаем, че има проблеми в Испания и в Великобритания. Много доставчици на услуги смятат, че тези младежи трябва задължително да живеят в района, да отговарят на някои други твърдо установени условия. Всъщност обаче много гъвкавост е възможна и държавите членки е редно да се вгледат в съществуващите възможности. Кога ще имаме по-пълна представа? През май и юни ще получим данните за 2016 година за младежката инициатива. Не знам кога те ще стигнат до вас, обаче на комисията ще бъдат предоставени тогава, май и юни. Значи ще можем да анализираме и 2016 година, включително и добрите примери от тази практика. Окончателната оценка ще бъде през 2018 година. Програмата ще е изклю... приключила тогава. Не е лошо част от тази информация да се събере предварително, защото е жалко ценна информация за добрите примери от практиката да постъпи едва след като приключи програмата. Ако инициативата остане такава каквато е не знам как може да бъде съчетана с Европейския корпус за солидарност, защото финансирането за корпуса ще трябва да е планирано вече. Може би комисията ще ни просветли в това отношение. И накрая, колко средства се изразходват на глава, т.е. на млад човек? Ами, зависи. За някои а, млади хора, които са много далеч от а, пазара на труда, а, можете и може да се наложи а, да инвестирате повече, а, така че 10 000 евро може да е относително а, приемлива сума, нали? ако става дума за някой, който изобщо никога не е работил и това да го накарате да се впише в пазара на труда, това може да бъде много скъпо. Имаше коментари за кохерентността между различните аспекти на политиката. 68% е цифрата, която дадоха. Това беше една от причините, за неубедителното начало в работата по инициативата в Испания. Също така казах, трябва да създаваме работни места. Е, потребностите е, са такива, че е, и, и даденостите са такива, че а, хората а, имат много високо образователно равнище, поне в Испания. Много са малко работните места и те влизат в жестока конкуренция помежду си за тях. Няма смисъл да ги обучаваме отново и отново и отново, защото това само ги изнервя. В Испания е Е, много разпространено да има различни стимули, които се предлагат на работодателите, да вземат на работа младежи, да вземат на работа по-възрастни хора, да плащат по-малки вноски е, в общественото осигуряване. Тези стимули обаче не, не дават винаги добри резултати. Субсидии за трудовите възнаграждения се предлагат също. Трябва да създадем преди всичко добри работни места. Субсидиите за трудовото възнаграждение не съм сигурна дали не носят и риск Просто това е един трансфер на допълнителни приходи е, за е, дружествата и те по този начин наймат ефтина работна ръка. Не знам, т.е. тези стимули да ни не дават обратен резултат. В Испания има специфики на регионално равнище. В отделни региони, в Каталуния, например, където съм била, има фантастична практика, фантастични примери и опит. Има много мотивирани млади хора, които работят заедно с компетентните органи, заедно с неправителствените организации. И мисля, е, че това много допринася за по-голяма ефективност, както и за по-голяма прозрачност не знам по каква причина, обаче младежката гаранция е много добре известна в Испания. Сега за корпуса за солидарност във връзка с младежката инициатива или инициативата за младежка заетост не мога да отговоря. Окей, okay, je vous remercie. Je pense... Благодаря ви. Мисля, че проведохме много съществена дискусия е, анализът бе многопосочен и показва до каква степен е, процесите са динамични и колко много усилия трябва да се положат, за да се постигнат целите, които ни биха ни удовлетворили на ниво Европейски съюз. Благодаря е, на всички, които участваха в тази дискусия, както и на нашия тематичен департамент, който ще направи обобщаващ документ за дискусията днес след обед. Благодаря на оратор кандидатурите на представителя на Генерална дирекция за етост. Благодаря на специалистите. Извинявам им се за вечно недостигащото време при подобни инициативи. Благодаря също на колегите депутати и депутатки, които останаха до края. Благодаря на преводаческата служба и преводачите, които ни помогнаха. Имаме извънредно заседание на 3 април в Страсбург, както и на 11 и 12 април има следващо редовно заседание тук в Брюксел. Обявявам заседанието за закрито.